те също ще смятат за утвърдени. Получихте окончателният дневен ред, подготвен от председателския съвет. В съответствие с член 147 от правилника на Европейския парламент. Сега ще приемем дневния ред. Ден по ден, понеделник, има ли възражения? Не. Одобрява се дневния ред за понеделник, вторник. За вторник, поради последните събития в Хаити и след консултации с политически групи, предлагам следното изменение. Ще преместим дебата за Хаити от четвъртък за вторник и това ще бъде първа точка от дневния ред във вторник сутринта ще има изявление на върховния представител по външна политика и заместник-председател на Европейската комисия. Всъщност това ще бъде точката от дневния ред. Също времено от вторник за четвъртък сутринта ще преместим изявлението на върховния представител за взаимоотношението между Европейския съюз и Тунис. Това ще бъде изявление на Европейската комисия за Тунис. Така че ние разменяме времето, отделено за Хаити и за Тунис. Има ли някакви възражения? Не. Благодаря, господин председател. И ние на свой ред ви желаем щастлива нова година. По въпроса за Хаити искаме да предложим резолюция, която се гласува на пленарното през февруари. Да, това ще бъде в следващата точка. Сега, има ли възражения? Не. Тогава Хаити ще се разглежда в вторник, а Тунис в четвъртък. Сега за дебата относно